Скъпи колеги, позакъсняхме, за което се извинявам. Моля ви да заемете местата си, за да можем да започнем редовното заседание на Комисията по бюджети. La séance est ouverte. Откривам заседанието. Скъпи колеги, ако нямате възражения, дневният ред се приема. Бих искал да ви осведомя за промяна в състава на координаторите на нашата комисия. Колегата Йорди Соле ще замени колегата Тарант от групата на Зелените. И господин Джонатан Арнот замества Раймон Финч от името на СПД. Получили сте проекто протоколите за заседанията от последни, последните две заседания на нашата комисия. Ако нямате забележки или коментари, ги смятаме за прияти. Първата точка от дневния ред е свързана с изпълнението на бюджета за 2018 година. Както се стремим да го правим редовно в а, сътрудничество с а, докладчика за, за бюджета за 2018 година господин Мурашан. Поканихме господин Ноел, генерален директор на Генерална дирекция по бюджети на Европейската комисия, да ни представи кратък обзор на положението с изпълнението на бюджета след приключването на финансовата 2018 година. По този начин той ще има възможността да ни осведоми за равнището на изпълнение по отношение на платите съложения и на плащанията и на последните само самостоятелни трансфери. Ще ни обясни също така и равнището на освободените бюджетни кредити. За тях доста се говори по време на последните преговори за бюджета и до каква степен можем да приложим член 15 алинея 3 от новият регламент. Ето защо без повече забавяне дам думата на господин Райло. А може би ще ни обясни защо политико знае повече от господин Селмайер за евентуалните бюджетни последици от а, напускането на Обединеното кралство без а, споразумение. Господин Райл, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя изпълнението на бюджета за 2018 година в малко повече подробности. Изпълнението на бюджета за 2018 година протече много добре. Всички програми в всички функции набират скорост, ето защо равнището на изпълнение се ускори, което даде възможност на Европейската комисия да приключи годината с поне пълно равнище на изпълнение. Заслужава също така да отбележим, че за разлика от финансовите 2016 и 2017 година, през 2018 година изпълнението на бюджета беше възможно без да се налага коригиращ бюджет, за да се намали равнището на бюджетните кредити за плащане. Разбира се, все още нямаме окончателният вид на изпълнението на бюджета. То ще бъде получено през месец март тази година, но за сега данните ни сочат, че 99,9% от бюджетните кредити за поети задължения и 99,8% от бюджетните кредити за плащания са били изпълнени. Очаква се да има непълно използване на плащанията в размер на 200 милиона по всички бюджетни функции и малко повече от 100 милиона за специалните инструменти. Или по-скоро става дума за достатъчно изпълнение на бюджетните кредити за плащане в размер на около 300 милиона евро, като разбира се, окончателните данни ще бъдат представени в окончателния вид изпълнението на бюджета през месец март и както знаем ще бъде през предложен проект, за коригиращ бюджет, свързан с този излисък най-късно до 15 април 2019 година. Сега ще кажа няколко, кажа няколко думи за политиката на сближаване. По отношение на изпълнението на програмата 2007-2013 година, по-голямата част от програмите от това поколение вече приключиха. В началото на 2018 година имахме близо 12 милиарда неизвършени плащания и около 60% от тях бяха извършени през 2018 година. Ето защо РАО накрая на 2018 година беше намалено до 2,8 милиарда. За тази година очакваме последните съществени плащания по програмите за периода 2007-2013 година ще бъдат извършени през 2019 година, което ще остане в края на 2018 година, в голяма степен според нас поне ще бъдат отменени като бюджетни кредити. А сега, като погледнем следващото равнище. Както може би си спомняте, започна доста бавно изпълнението за периода 2014-2015-2016, ускори се темпът през 2017 година и през 2018 година по-голямата част от превидените средства бяха разплатени изключение на 18 милиона по Европейският фонд за най-нуждаещите се, които не бяха използвани, или казвам други думи, 29,6% от плащанията по европейските структурни фондове бяха използвани. Също така си заслужава да отбележим, че исканията за плащания, получени от държавите членки, бяха толкова съществени, че се наложи Европейската комисия да използва почти всички допълнителни разходи, допълнителни заделени средства, т.е. общо 6,7 милиарда бяха заделени от тези заде... разпределени от тези заделени средства, което значи с други думи, че единствено баланс от 1,3 милиарда останаха неизползвани и могат да се използват през 2019 година. През годините заявленията за плащания от държавите членки е, се увеличаваше значително, с значително слаб темп до ноември, но през месец декември получихме за плащане в размер на 80 милиарда държавите членки, т.е. 38% от всички заявления, получени през годината, бяха получени през месец декември. Европейската комисия положи големи усилия да извърши плащанията възможно най-бързо и успя да го свърши до края на годината. Като резултат на това, единствено нормалното натрупване на неизвършени плащания в размер на 3,4 милиарда евро остава, тъй като те бяха получени след 27 декември и нямаше как да бъдат обработени преди края на финанса 2018 година. Между другото, по-голямата част от тези заявления вече бяха разплатени. Освен тези заявления, получени след 27 декември, 1,5 милиарда заявления в размер 1,5 милиарда искания за плащания бяха временно забавени, за да бъдат получени допълнително. Припомням, че 2018 година беше много важна година за изпълнението на правилото за автоматично, за автоматична отмяна на кредитите N плюс 3. По този начин по-голямата част от натрупаните забавени от 2014 бяха прехвърлени към 2015 година, което доведе до избягване на автоматичната отмяна на бюджетни кредити с 2014 година. Благодарение на масовото подаване на заявление на държавите членки през месец декември, по-голямата част от възможностите за избягване бяха избегнати И така остават едва 250 милиона в края на 2014 година, което е чудесен резултат. Също така се заслужава да отбележим, че прецизността на прогнозите на държавите членки значително се е подобрила. Преди две години равнището на прецизност беше изключително ниско и е, равнището на грешка по всички държави членки като цяло беше от 48%. В момента през 2018 година е, равнището на грешки по е, функция 1b спадна до 6%, което е значително подобрение, което помагало, помогна на е, Европейската комисия да подобри прецизността на собствените си предвиждания. Значително и също така подобрението за прецизността на националните компетентни органи, тъй като са останали само две оперативни програми, по които все още не са нотифицирани компетентните органи от общо 564, като става въпрос за програмата за най-неушещи в Голямото кралство и оперативната програма за Сен Мартен в Франция. Там имаше забавяне заради последиците от урагана Ема. Така че очакваме този процес, който се оказа проблем при изпълнението през миналите години вече е продолян. Като цяло, Политиката за заближаване и европейските социални структурни фондове достига 27% изпълнение от общите заделени средства за 7 годишния програмен период в сравнение с равнището от 16% за миналата година и 9% в края на 2016 година. В заключение по политиката за сближаване, последен окръжаващ елемент е фактът, е, че равнището на подбора на проекти в държавите членки също значително се подобри през 2018 година и достигна 67% в сравнение с 44% преди една година, една година по-рано. И тъй като общото изпълнение е 27% и подборът на проектите вече е на равнище 67%, можем да сме сигурни, че има достатъчно голям брой проекти, които да гарантирате, че ще продължи доброто изпълнение, политиката на сближаване в обозримо бъдеще. А сега няколко думи за автоматичните трансмери на Европейската комисия. Европейската комисия използва в голяма степен възможността за автоматични трансфери, разбира се, в рамките на разпоредбите на финансовият регламент, за да се подобри гладкото изпълнение на бюджета. По голямата част тези автоматични трансфери са свързани е, с е, доточняване на финансовите нижни през различните е, функции на бюджета през годината. В по-малка степен те се използват за бюджетните кредити за поети задължения. Ще ви кажа, ще ви дам няколко примера за такива трансфери през миналата година. По функция 1Б трябваше да се прехвърлят част от бюджетите кредити за поети задължения между регионите, както и между Кохезионния фонд и фонда за регионално развитие, за да има възможност бюджетните кредити за плати задължения да отразят промените настъпили в оперативните програми за на държавите членки. Второ, е пример е свърз... Е, засяга функция четвърта. Там Европейската комисия прехвърли 23% от IPA към ENI, за да може да подкрепи да обезпечи програмата в подкрепа на Марокко, тъй като установихме, че има заделени средства по IPA, по препосредната програма, които не са използвани и по този начин нямаше въздействие от прехвърлянето на тези бюджетни кредити от IPA в другата програма. Третият пример е свързан с функция трета. Европейската Граничен брегова охрана беше изчерпала своят бюджет от 27 милиона за годината, което даде възможност на Европейската комисия да прехвърли допълнителни средства в АМИФ, Фонда за миграцията за незабавна хуманитарна помощ. Припомням също така, че автоматичният трансфер за хуманитарна помощ е възможност, която разполага Европейската комисия съгласно финансовият регламент в случай на международна хуманитарна криза след 1 декември. Ето защо на 27 декември миналата година Европейската комисия реши да преразпредели 10 милиона в бюджетни кредити за задължения и 2% в бюджетни кредити за плащания към функция четвърта с цел подобряване на хуманитарната помощ и усилите за намиране на дългосрочно решение на конфликта в Йемен. Разбира се, бюджетните органи бяха надлежно съдомени за този трансферт. По-късно ще бъдете получите повече информация за трансферът в края на годината, който тази година беше е, с доста малък размер. Предлагаме 64 милиона да бъдат прехвърлени основно от функция четвърта към засилване на програмата за развитие на селските райони, което ще даде възможност да бъдат обеспечени всички неразплатени още заявления за плащания и също така да се изпълня всички задължения по програмите с смесено управление. И накрая общото равнище на отмяна на бюджетни кредити. Равнището на бюджетни на бюджетно кредити е в размер на 2,5 милиарда, което е по-ниска сума сравнение с миналата година. Миналата година беше 3,5 милиарда преди две години 3,7 милиарда и в частност броят на отменени кредити по функция 1Б е много по малко сравнение с миналата година. Миналата година бяха около 3 милиарда евро по функция 1Б, особено по средства свързани с приключването на програмите от предишното поколение за период 2007-2013 година. Тази година отмяната на бюджетни кредити по функция 1Б беше по-малко от 0,4 милиарда. В другите функции има известни разминавания, но общият брой отменени кредити за 2018 година съвпада с равнището от предишните години. Що се отнася до отмяната на бюджетни кредити, съгласно член 15 алинея 3 от финансовият регламент, който много вълнува през 2018 година. 281 милиар, милиона бюджетни кредити бяха отменени от програмата за научна развойна дейност съгласно член 15 алинея 3 много по низко равно сравнение 430 милиона през 2017 година, тема, която беше обсъдена много обстойно по време на бюджетните преговори в края на миналата година. Също така ще установите, че Европейската комисия подобрила своят е, метод за ежеседмично докладване, за да отрази тази това равнище. До тук ще приключа, господин председател. По-подробни доклади за изпълнителен бюджет, разбира се, ще бъдат публикувани по-късно, както и по-подробна оценка, която ще ви бъде предложена в рамките на активният мониторинг за изпълнението на бюджета. В него ще отразим по-подробно анализа и ще го обсъдим на заседанието предвидено за 20 март. Благодаря ви. Благодаря ви, господин директор. Господин общ генерален докладчик, господин Мурашан, имате думата за коментари. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя на господин директора за подробните коментари тази сутрин. Искам да благодаря и на колегите за цялата работа, която свършихме съвместно, когато определихме приоритетите за бюджета, когато ги приехме в парламента, когато постигнахме споразумение при помирителната процедура между комисията и съвета и когато настояваме комисията да изпълнява този бюджет. Аз мятам, че бюджета за 2018 година беше най-добрия бюджет бюджет от началото на тази многогодишна финансова рамка през 2014 година. Имам предвид най-добрата най-добрия бюджет като изпълнение. Първо, ние определихме приоритетите и настояхме комисията и съвета да предвидят средствата там, където те са най-необходими. Средствата бяха изразходени, както е, току-що е, беше посочено. Разбира се, че това е петата година от многогодишната финансова рамка. Ние трябва да извлечем полуки за бъдещето. Много е хубаво. Това беше чудесен бюджет от гледна точка на изпълнението му, но трябва да сме сигурни, че през следващата многогодишна финансова рамка тези е, бюджети ще бъдат изпълнени точно толкова добре. Трябва да започне това от първия бюджет, от 1 януари 2021 година трябва да направим всичко възможно за целта и ние като парламент сме готови да подкрепим усилията на комисията. В частност да насърчим нивото на плащания по функция 1Б, защото това показва, че средствата стигат до същинските бенефициери по тази програма. Като цяло аз мятам, че бюджетът беше много добре изпълнен. Беше много добре това, че определихме общите приоритети за заедно с държавите членки сме сигурни, че средства стига до бенефициарите. Имам само едно единствен въпрос във връзка е, с, с е, отмяната на задължения от 2018 година спрямо предходни години. Има бюджетни линии, при които ако е, е, сравним отмяната на бюджетни кредити, виждаме, че има е, е, значителна промяна в е, сумите. Има 50 55 милиона отмяна на задължения. Общите е, е, Общата отмяна на задължение беше 355 милиона. Е, това по е, безопасния транспорт 281 милиона е, спрямо цялостно освояване на средствата от 1,89 освояване на средства. Може ли комисията да обясни защо значителни средства все още не остават отмяна на бюджетни кредити. Благодаря на комисията за изпълнението на бюджета, благодаря и на колегите за работата. Приключва работата ни за бюджета за 2018 година. С гласуването тази сутрин ние извършваме последната стъпка по работата ни за 2018 година и изпълнението на бюджет за 2019 остава наш приоритет. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря, господин главен докладчик. Искам да внеса само едно уточнение. Така наречените декотмитсмънтс, отмяна на бюджетни кредити. Е, става въпрос за кредити за 2018 година спрямо 2018 година, т.е. няма отмяна на задължения поети през предходни години. Може би е, господин Орел ще внесе е, пояснения. И освен това, искам да попитам, господин Орел потвърждава приемате ли или отхвърляте казаното от е, говорителя на комисията пред е, вестник Политико. В това изявление се казва, че изпълнението на бюджета за 2019 година ще бъде забавено, докато е, стане ясно каква ще бъде съдбата на споразумението или при отсъствие на такова с Обединеното кралство. Това е нещо ново спрямо това, което господин Салмайер току-що беше казал, а той все пак е генерален секретар на Европейската комисия. Той го е казал във връзка с заседание, което вие сте организирали в Страсбург. Той беше казал, че като цяло британците ще спазят правните си задължения и поети ангажименти по силата на закона. Е, очаквам отговора ви, господин Орел. Благодаря, господин председател. Благодаря и на главния докладчик за зададения от него въпрос. По конкретния въпрос на господин Муришан, аз ще ще подготвя по-подробен писмен отговор. В съвсем кратки срокове ще ви го изпратя. Във връзка с двата въпроса на господин председателя, искам само да потвърдя. Не, в значителна степен отмяната на бюджетни кредити за 2018 година отразяват задължения поети през 2017, 16, 15. Например, по сближаването това са са предходни поколения програми. Ако правилно съм разбрал въпроса ви, разбира се. Да, да, да, съвсем правилно съм разбрал, е, за да стане ясно за всички. Е, е, виждаме кредитите, които са предвидени за бюджета за 2018 година и отмяната на такива кредити. Но това може да е свързано с бюджета за 2016, 17, 18. Правилно ли съм ви разбрал? Отговор дори и предходни въпроси. 2007-2008 въпрос. Значи е, няма връзка между бюджета за 2018 година и отмяната на бюджетни кредити. Тази отмяна е, се отнася за предходни бюджети, за предходни години. Като видим процента. Трябва да го анализираме, да знаем е, за предходни периоди или става въпрос или не. Защото когато е, четем, имаме чувство, че става въпрос за корекция за бюджета за 2018 година. Това е отмяна на ангажименти спрямо ангажименти поети по бюджет за предходни години. Може би за бъдеще е, за бъдеще. Когато предоставяте такава информация, трябва да има писмен документ трябва да има писмен документ и да става ясно е, за бюджета за коя година точно се отнася отмяната на бюджетни кредити. Отговор, да, благодаря, господин председател. Ще взема предвид това, което казвате. Сравнително лесно е, е да се предостави разбивка на отмяната на бюджетни кредити, направена по време на настоящата многогодишна финансова рамка и отмяната спрямо предходни е, е, многогодишни финансови рамки. Става въпрос тогава за различни бюджетни линии, но за всяка година по-отделно е много по-сложно и трябва да видя дали може това да се направи по-лесно. Председателя, защото току-що господин генералният докладчик каза, бюджета за 2018 година е добре освоен, защото има сравнително малка отмяна на бюджетни кредити. Но, господин докладчик, разбирам, че това не се отнася само за бюджета за 2018, но и за предходни години. Отговор Разбира се, това се отнася за предходни години, но сумите са значителни в сравнение с 2008 година. Това е въпроса ми и затова ще получа писмен отговор. Да, не говорим само за бюджета за 2018, говорим и за бюджет за предходни години, но е много важно. Като бюджетна комисия е важно да знаем, защото сумите са различни. За това трябва да намерим референтна година, да се посочи бюджета на, за коя година служи за отправна точка. Председателя, благодаря. А за политико? Да. Може би трябва да изясни евентуално недоразумение. Онова, което комисията е направила е взела е чисто вътрешни пред, мерки за предпазливост. Ние дадохме възможност у е, нези, които издават разрешения на настоящия етап от годината за повечето бюджетни линии да има 85% освояване това показва забавене на изпълнението на бюджета. 85% е повече от достатъчно за всички от тези, които издават разрешение, за да пристъпят към нормалното изпълнение на бюджета за значи, достатъчно дълъг период от време. Там, където по изключение 100% от освояването на средствата е необходимо по време на първите месеци на годината, например при сближаването, тук 100% вече са на лице, на разположение. Така че ние нямаме никакво намерение да забавяме изпълнението на бюджета. Това са е, чисто предпазни мерки и е, колкото може по-бързо останалите 15% по-засегнатите бюджетни линии ще бъдат е, предоставени на разположение отношение на издаващите разрешения. Председателя тъй като виждам, че никой не е поискал думата и тъй като закъсняваме спрямо предвидения график, е, предлагам да спрем до тук. Благодаря на господин Морешан, е, нашия главен докладчик. Това е момент на вълнение, защото последните данни за бюджета, по който вие сте главен докладчик, е, изтичат. Благодаря и на господин Орел. Пристъпваме към гласуване. Ако обичате, поставете електронните си карти в апарата за гласуване, за да можем да направим първо симулация, да направим симулативно гласуване. Опит. Правим опит. Bien, je déclare И така, обявявам начало на гласуването за този опит. Правим тест. Ще ви предоставим. Е, е, госпожо Темай обаче ще остане в секретарията. Да, гласувах в комисията Риболов, председателя. Да, явно Риболова за вас е предимство. Е, Замете си една карта за Риболова и една за бюджет. И после ще съберем средства и ще ви подарим още една карта. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, и някои все пак гласуват против, а пък други пък се въздържат. А, така, по доклада на господин Колвай, изменение номер 9. Против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържави се. Ще проверим електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа срещу 11. 19 гласа за, 11 против. Благодаря, чудесно. Да. Приема се. И така, изменение номер 10 отпада. 11-то също отпада. Второ, второ изменение. Гласуваме. Кой е за второ изменение? Против? Въздържали се? Приема се. 12-то изменение за. Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение също отпада, защото 12-то беше прието. 13-то изменение за. Против. Нека проверим. Нека проверим електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема с. А, не. А, не, отхвърля се с 15 е, гласа против, 14 за. 15-15, но се отхвърля. Четвърто изменение за. Приема се. Пето се приема без гласуване. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За против, въздържали се. Нека проверим електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Какъвто и да, е, както и да е гласувала госпожа Дума. Осмо изменение за, против, въздържали се. Е, ще проверим с електронно гласуване. Изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се. По целия текст. По именно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 27 гласа всъщност, 3 гласа са против, 1 въздържал се. Поздравявам господин Колмет. По глава 3 на бюджета за 2018 година. Това е по за декември 2036. Господин Морешан, главен докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че правилно казахте. Вие уведомихте този трансфер. Няма никакъв спор по него. Ето защо препоръчвам на колегите гласуват за. Е, искам накратко да ви кажа, че говорим общо за 64 милиона, е, които ще бъдат е, прехвърлени днес 26 милиона от е, функция 4 е, е, за помощ за предприсъединяване. Извършваме трансфер към по-бавното изпълнение на проектите на властите в Турция. 25 милиона прехвърляме от функция 4 за приключване на действията по политиката на съседство в Европейския съюз техническо забавене на някои плащания в Марокко по програмата за подкрепя на бюджета. 10 милиона от функция 4 DCI за безопасност на храните поради е, забавеното забавене на годишния план за действие за 2018 година. Това води до е, закъснение на плащанията. 3,5 милиона отиват от функция функция 4 поради общото общата цена за избор на проекти за структури в селското стопанство. Остават 0,8 милиона за функция 2, Плащанията ще бъдат извършени през 2019 година. Общо 44 милиона, които ще бъдат прехвърлени към Фонда за развитие на селското стопанство, защото декларациите за разходи на държавите членки за третото три месечия на 2018 година бяха по-високи от очакваното. Ще бъдат необходими средства и това е трансфера, който препоръчам и от със сърце моля колегите да подкрепят. Председателя, благодаря господин главен докладчик. Някой иска ли да вземе думата? Господин Орел, имате ли да допълните нещо? Няма нищо да допълните. Гласуваме електронно за унези, които са за, както и унези, които са против против, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Очевидно не. приключваме гласуването. Приема се 26 гласа за, може би 27. Госпожо Тома, 27 гласа за, 2 гласа против и няма въздържали се. Поздравления за главния докладчик. Ти няма по бюджета за 2017 година няма. Искани за трансфери продължаваме с другите раздели на бюджет. Думата има господин Пол Рюбих. Äh, да, благодаря, господин председател. Всъщност има само едно желание за трансфер от Сметната палата. Äh, две длъжности äh, за асистенти и две за администратори е, като това би трябвало да се включи в е, щатната таблица през следващите две седмици. Благодаря. Благодаря ви. Някакви коментари или въпроси? Не. Добре, в такъв случай. Това искане за трансфер се одобрява. И сега давам думата на Моника Холмайер, нашият постоянен докладчик в областта на сградния фонд. Тя ще ни представи един проект за център в, за комисията. Скъпи господин председател, скъпи колеги, става дума за проекта, така наречения Welcome Center на сградата Берламо. Ние се опитваме да даваме, така, да се каже, по-хубави наименования на сградите, които се грижат за сигурността. В случая става дума конкретно за нещо, което ще се изгради извън сградата Берламан и ще служи на сигурността. 40 квадратни метра е този център със съответните устройства за контрол – е, като имаме предвид, че става дума за около 90 хиляди е, посетители е, на сградата и това, че има и специален договор с Белгийската държава за тази сграда. Трябва да помислим за одобряването. На времето при тези договори нямаше възможност да се взима кредит и да се изгражда съответната сграда. Е, това не беше възможно, така че е, банките, е, така, финансовите институти се опитват, така да се каже, със собствени средства да изградят съответната сграда. Ако не се лъжа, думичката е филтриш на френски. Може би не произнасям добре нещата. Не ми беше известно изобщо това понятие. Става, и по същество става дума за някаква белгийска конструкция. Става дума за договор, при който всъщност комисията би могла, така да се каже, да предяви вече права на собственик по отношение на тази сграда. Площа е около 665 квадратни метра и найма не се увеличава. Съгласно договора, сградата се разширява, така да се качеше, но найма не се увеличава, а през 2031 е, година сградата ще мине е, е, в владение на собствеността. Такива са договорните условия. По това време е имал някакви бюджетни изисквания. Става дума за 2,5 9 милиона, за да се обяви търг, да се избере най-подходящата оферта и външен изпълнител да поеме работата. Ще започне и оборудването на Центъра за контрол на посетителите всъщност нарастването на разходите, свързано с общото нарастване на разходите. Комисията е освободена от данъците. От данъци това се вижда и в месечните доклади. 8000 ще бъде, ще струва месечно отоплението. Ще има естествено и някои допълнителни разходи около 60 хиляди, но това отговаря и на досегашните разходи за поддържане на техниката и персонала. Благодаря ви за всички тези уточнения. Има ли въпроси? Изглежда, че не. В такъв случай може да преминем към гласуването. По на гласуване, моля гласувайте. Скрутен е клюв. Прекратете гласуването. Приема се. 26 гласа за, 2 гласа против. 27 гласа за, извинете. Благодаря на докладчика. Казал Белгия е проявила доста позволивост, тъй като място на, на сградата на Белемот беше избрано, защото не знаехме много къде да изпратим а, институциите и Белгия предложи да бъде домакин. Идеята беше да е временно тази разпоредба, да има ротативен принцип, на всеки 6 месеца да се премества. Комисията, но в крайна сметка си останахме тук, което всъщност беше доста прозорлива инициатива от страна на Белгийското кралство. С това приключваме гласуването и отново давам думата на Моника Холмайер, която ще ни представи проекта да сградите Хелиос. отношение на Хелиос, това е бившата Дросбах и Лаколип имам кратка информация е, нещата са свързани и с новата сграда Жан Моне на комисията. Нещата малко се позабавиха, така че е, договорите за наем и за двете сгради трябва да се удължат и да се адаптират. Има и допълнителни договори, които са договорени вече. И се предвижда удължаване на договорите до момента на преместване на е, службите и а, всъщност а, а, 32 и 68 са съответно сградите в Люксембург и в Брюксел. Работят определен брой служители в тези сгради. Документите вече са внесени и съответно през следващите дни ще можем заедно с докладчиците в Сянка да разгледаме подробностите и евентуално да уточним някои допълнителни въпроси с службите в Люксембург и в Брюксел, които се помещават в тези сгради. Благодаря ви, госпожо докладчик. Някой докладчик сянка иска ли да вземе думата? Госпожо Хофман? Извинете, госпожо Кауфман. Ами, може би не да ви припомня кои изобщо са докладчите в сянка. Никой от тях явно не иска да се изкаже. Много убедителна бяхте, госпожо докладчик. А, освен докладчик в сянка, някой иска ли да вземе думата? Някакви въпроси, някакви коментари? Не, чудесно. В такъв случай преминаваме към следващата точка от дневния ред. Европейската сметна палата е подготвила специален доклад на тема служебните помещения на институциите на Европейския съюз. С което продължаваме по същата тема, която ни представи Моника Холмайер с добре дошли колегите от Комисия по бюджетен контрол, които се присъединиха към нас. Благодаря на Ян Грегор, член на Европейската сметна палата, за присъствието му днес сред нас. Също така са, сред нас и представители на европейските институции, които се споменават в специалния доклад, госпожа Линус и господин Клети, генерални директори на ИНО и ДДФИНС от Европейския парламент, господин Морин и господин Бекет от Европейската комисия, от името на съвета госпожа Ван Хуст, от името на съда господин Шмирц, от името на ЕЦБ господин Киселевски. А сега давам думата на господин Грегор за 10 до 15 минути за да ни представи специалния доклад на Европейската палата, посветен на сградната политика. Господин Греко, имате думата. Uh, Благодаря, господин е, председател, уважаеми е, госпожи и господа заместник председатели и членове на Европейския парламент. Позволете ми да ви представя специалния доклад е, от декември миналата година във връзка с служебните помещения на институциите на ЕС ще структурирам последния начин а, моята презентация. Пет части. Първо ще се спрем на работата, която Европейската сметна палата е извършила във връзка с сградния фонд. След това ще прегледаме и одитната дейност в тази връзка, въпросите, които сме задавали, какво сме установили какво препоръчваме ние се фокусираме върху институционните разходи по отношение на сградния фонд в специалния доклад от 2007 година. Включени са препоръки, които се отнасят до по-доброто дефиниране на координираната рамка за многогодишна политика по отношение на сградния фонд, дългосрочните договори, потребностите и информация за управлението, оценка на потребностите и информация за управлението. Във връзка с дългосрочните договори разглеждаме и възможността за покупко-продажба, пазарните перспективи, конкурентоспособността, конкуренцията, използването на някои данъчни облегчения, между институционалното сътрудничество. Да, в крайна сметка е, това е, показва е, едно добро ниво на междуинституционално сътрудничество и освен това преминаване именно към този междуинституционален подход. 2014 анализ на потенциала на економиите за бюджета на ЕСА при централизиране на действията на Европейския парламент и специалния доклад от 2000 и 2016 година, който е свързан с управлението на сградния фонд на ЕСВД навсякъде по света. Също време, но трябва да ви кажа, че през 2010 година годишният доклад на Сметната палата показва, че става дума за 235 милиона авансови плащания за, за първите три години от е, сградата Европа на, комис... Е, на съвета е, в 2017 година годишен доклад. Ние отбелязваме някои слабости в процедурите за обществени поръчки за два договора за работи, извършени по сградите на парламента. Нека първо да се опитам да ви обясна как стоят нещата във връзка с одитната дейност и проверките. Економии по сгради 11% от административния бюджет на Европейския съюз, около 1 милиард. Всъщност през последните две години става дума за този процент, а преди това е по-висок. Освен това, е, една част от тези проценти се отнасят е, всъщност е, до придобиването на нови сгради и до поддръжката на съществуващите вече. Някои изменения в финансовия регламент се наложиха през 2013 година, което беше свързано и с придобиването на е, нови сгради и финансирането на тази възможност с преки заеми. През 2013 е, година естествено има е, увеличение в сравнение с 2004 година. Това се отбелязва също в доклада. И нека сега да отбележа какъв е обхвата на извършения от нас одит ние във връзка с, с служебните помещения, които представляват около 80% от общата площ, с която разполагат институциите, обхванахме пет институции парламент, съвет, комисия, съда на ЕСА и Европейската централна банка, които имат служебни помещения в Брюксел, Люксембург и Франкфурт ставяме ударението върху изразходването на средствата за придобиване на нови сгради, за найми, около две трети от общата и разходи в областта на сградите. Сравняваме някои данни и управленски практики на други институции и служби. Е, включваме и Европейски економически и социален комитет, е, съда, е, комитета на регионите и други. И така, какви са основните въпроси, които задаваме по време на проверката? Дали се управлявате ефективно повечето от сградите? дали а, а, става дума за така, определени установени стратегии по отношение на сградния фонд, дали се сътрудничи а, с цел економии, дали става дума за ефективен начин на така, разпределяне на служебните помещения и установяване и обезпечаването им с съответната техника и е, мебели, е, наблюдението, докладването е, във връзка с служебните помещения в общи линии установихме, че институциите успяват да управляват добре средствата във връзка с служебните помещения и все пак смятаме, че има място за подобрение, могат да се предвидят определени сценарии, които ние препоръчваме за някои от институциите. Финансирането остава комплексно, сложно. Взимат се решения, естествено, които са добре мотивирани, но въпреки всичко доста сложни са решенията. Някои строителни проекти и допълнителни строителни работи се оказват доста скъпи. Какви са наблюденията? В началото институциите си сътрудничат в много по-голяма степен – по, бих казал, симетричен начин. Но въпреки всичко виждаме възможности за подобрение по отношение на стратегиите. Те не се актуализират редовно. Включват се различни практики, но не винаги най-добрите, така че ние препоръчваме именно това сценарии, разработване на сценарии и включване на добри практики. Що се отнася до разходите, е, ние естествено е, се фокусираме върху ползата, за, която е, анализираме и смятаме, че е, тя трябва да се е, оценява от гледна точка е, на економическите плюсове и други предимства, които предлага определена сграда за служебни помещения. Второто ни наблюдение – решения, свързани с служебните помещения, които са добре аргументирани, но от финансова гледна точка доста сложни. Да, всичко това, което отчетем в мотивировката на решението, звучи разумно и логично, но много често бихме могли да включим и някои допълнителни забележки относно финансовата структура, процедурата, особено когато са включени и посредници тези обикновенно финансови, а също и държавни органи, които са, е, посредничат, не винаги са е, ясно уточнени в е, първоначалното финансова оценка и бюджет в тази връзка са и нашите препоръки. И сега строителните проекти, които обикновено са свързани с забавяния и с допълнителни разходи. Това е наблюдението на Европейската сметна палата Четири проекта са анализирани. Става дума най-вече за сградата на съда. Някои допълнителни сгради на други институции също са свързани с допълнителни разходи и с забавяне. Нека да се спрем най-вече на сградата на съда съответното финансиране бе предвидено в бюджета и разграфено по периоди във връзка с Люксембург, където се намира сградата и съответните компетентни органи. Съветът обаче предвижда забавяне. Проектът се управлява от национални органи, но там забелязваме доста слабости и е, забавенията е, се дължат понякога и на непредвидени обстоятелства, както и на е, слабости при изпълнението. И така, сградата на парламента КАТ-2, също забавяне и допълнителни разходи. Основната причина за забавянето беше процедурата за обявяване на обществени поръчки така не е достатъчно добре подбран изпълнител в началото. Но като цяло можем да кажем, че е, е необходимо да се съобразяваме с принципа за повече конкуренти е, и е, да се съобразяваме с съответните е, средства, предвидени в бюджета, е, допълнителните е, разходи за заеми са оценени на 86 милиона за 6 години. И комисията, сградата GMO, 15 години приблизително забавянето във връзка с едно споразумение, постигнато вече с държавата държавните органи на Люксембург. Допълнително забавене има поради някои неоточнени неща във връзка с архитектурни така, търга и административни въпроси забавят развитието и хода на процедурата. Наблюдението и докладването в общи вини са недостатъчно добри. Годишното докладване спрямо бюджетните органи, съгласно член 233, е, не позволява е, да се направят сравнения и ефективни анализи. Е, нашите анализи показват освен това, че средната площ за служебно помещение за лице е, е отговаря горе-долу на пазарните средни стойности. И така, нека да се спра сега по-подробно на препоръките. Ние препоръчваме на институциите да помислят за някои от елементите в стратегията си за сградния фонд, е, да е, формализират тази стратегии, да ги е, актуализират редовно, да помислят и за нови начини на действия по отношение на проектите за ремонтни работи, да увеличат бюджетната прозрачност на финансовия механизъм за строителните проекти, да помислят за адекватно управление и съответните процедури и да се подобри така, начина по който се събират и представят данните и се наблюдава цял, целият ход на изграждане, придобиване и поддръжка на сградите. Благодаря ви, господин Грегор, за спитото представяне на специалният ви доклад относно сградният фонд на европейските институции. Eh bien, je vais maintenant donner la parole. Сега ще дам думата на постоянният ни докладчик за сградния фонд, но тя трябваше да напусне заседанието. Така че дам думата на колегите, които искат да я вземат. Може би да дадем думата на председателя на комисията комисията по бюджетен контрол, но виждам, че и тя напусна залата. Така че, колеги, ако някой иска да вземе думата, моля, заповядайте. Аз имам един конкретен въпрос към вас, господин Грайгор. Относно тъй наречената процедура за рамасаж или за събиране. Това не е основният принцип на бюджетна честност, защото на практика се представя бюджета с прекалено завишени очаквания за броя служители, което не отговаря напълно на очакванията ни за бюджетна честност. И доколкото разбирам, това се случва доста често. На страница 27 от доклада ви заявявате, някои институции, като парламента, например, предвиждат систематично за завишени разходи за строителна дейност. като по този начин се стига до високо равнище на бюджетни трансфери, което пък от своя страна засяга прозрачността и бюджетната процедура. Този прагматичен подход подхода дава възможност бюджета за общи административни разходи да остане стабилен във времето, но не смятаме, че тази практика е справедлива спрямо европейските накоплации, както предвиждат договорите на Европейския съюз. Чудесна формулировка, но не можете ли да бъдете малко по- ясен в изискванията си, т.е. да помоли европейските институции да престанат да прибягват до тази практика. Да, това е практичен подход, но на практика бюджетът не отразява цялостното изпълнение на предвидените бюджети, така че бих искал да чуя какво е мнението на Европейска сметна палата по темата. В крайна сметка, вие сте основната основния авторитет в тази област. Uh, for... Много ви благодаря за въпросите. Действително, не е много прозрачна тази процедура. В някои случаи процедура институции е, дори са договорили с посредниците, било то държавни или финансови институции и в крайна сметка се прави всичко възможно, за да се избегне записването на целия, на всички нужни средства в бюджета, но ние препоръчваме в препоръка 3 да се увеличи прозрачността при отчитането на структурните проекти в бюджета. Така че за нас е едно възможно решение е да се предвидят предварително планиране на всички очаквани разходи за даден строителен проект и те да бъдат надлежно отразени в бюджетната процедура. В, след като бъдат представени авансовите плащания има опасност предвидените авансови плащания да не отразят реалното състояние на разходите по сътрудния плащ, което също може да доведе до осложнение. Благодаря ви. Да, добре, но ако систематично се а, надвишава цената на някои пози... бюджетни пера, което на практика да води до систематично заделяне по този начин на 30 до 40 милиона годишно е тенденция, която според мен би следвало да притесни в по-голяма степен Обаската сметна палата. Става дума за разходи, които би следвало да бъдат отразени в бюджета. и ми се струва, че с този подход се поставя под опасност стабилността на бюджет на Европейския съюз, който толкова настоява за равнището от не нахвърляне на 3 процента дефицит бюджет на държавите членки. Смятам, че именно европейските институции трябва да служат за пример при отразяването на всички разходи в техните бюджети. Bon, vous avez compris que je vous fais un reproche? Разбирате ли, че ви отправям упрек? При цялото ми уважение към а, институцията, която представлявате, господин Грегор. Господин председател, напълно съм съгласен, че европейските институции би следвало да представят а, реалните суми в бюджета, които да, реално да отразяват напредъка в строителството на сградите. Надявам се, че в препоръка трета става ясно, че този вид практики следва да бъдат избегнати. И държа да отбележа, че тази препоръка засяга проектите, които ще започнат след 2019 година. Т.е. надяваме се да има подобряване на управлението на бюджетирането на съответните проекти след 2019 година. Е, е, Ако мога да си позволя и аз една препоръка, мисля, че Лошкомната палата може да си позволи малко повече да отстоява позициите си. Струва ми се, че сте, проявихте ненужна скромност в случая. Прекаленото толериране на прагматичният подход не отговаря на моята представа поне за позицията на една сметна палата. Но пък може би представителите на другите институции могат да вземат думата, ако искат по темата. Donc, je vais vous appeler... Ще ви дам думата в пореда, който преди малко ви представих, за да чуем вашата ответна реакция на официалния доклад на Сметната палата. Госпожо Линус, която няма навика да осведомява прекомерно парламента за това какво се случва в Генерална дирекция ИНО, от което сме се оплаквали нееднократно, госпожо, за това, че не получаваме достатъчно информация в качеството ни на законодател по бюджетните въпроси. Госпожо Линус, какво е са вашите впечатления от доклада на Сметната палата? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за отличният доклад, който току-що ни беше представен от Европейската Сметна палата. Най-напред, господин председател, с ваше позволение ще отговоря на коментара ви за информация, която ви предоставяме. Мисля, че имате предвид разходите за сигурност, които обсъждахме миналото лято. Също така си си отбелязах поканата да присъствам на седание на вашата комисия, за да ви осведомя за Бюрото за връзка на парламента в Париж. Ще отговоря на вашата покана и ще присъствам на седанието ви през месец февруари с цялата нужна информация. А сега няколко думи в отговора на доклада, изготвен от господин Грегор. От гледна точка на Генерална дирекция ИНЛО на Европейския парламент, е, напълно сме съгласни с коментарът относно нуждата от по-добро междуинституционално сътрудничество през годините това сътрудничество значително се подобрило в сравнение с началото на 90-те години, например. защото почти на всички работни места различно сътрудничество беше много различно от това, което е днес. Днес всичко е много добре организирано, работи се в чудесна колегиална атмосфера, както официално, така и неофициално. Също така от гледна точка на Европейския парламент с радост отбелязваме фактът, че въпросът за придобиването или наемането на сграден фонд се отразява в специалния доклад на Сметната палата, тъй като парламентът е собственик на 80% от сградния си фонд, което всъщност е в резултат на финансовата резолюция, прията в средата на 90-те години, която, между другото, в продължение на доста дълъг период от време беше единствената стратегическа ръководна насока, предоставена на администрациите на европейските институции в това отношение. Бих искал също така да отбележа, че през март 2010 година бюрото на парламента за първи път прие тъй наречената средносрочна и дългосрочна стратегия за сградния фонд на Европейския парламент. Стратегия, която след това беше доуточнена посредством редица други решения на бюрото, които бяха приети от 2010 година нататък и които, разбира се, бяха предоставени на бюджетният орган. Стратегията за градния фонд беше обновена с решение на бюрото от април 2018 година. Може би си спомняте презентацията, направена от генералния секретар през месец юли, тук в комисията по бюджети, презентация на новата обновена стратегия за сградния фонд. Тази стратегия запълва липсващите елементи в сградната, стратегията на изградния фонд и разрешава някои други проблеми, като например намиране на гъвкави възможности за осигуряване на зали за външни страните преговори, доближаване на Европейския парламент до гражданите и осъществяване на нужните ремонтни и строителни дейности за подобряване на сигурността на сградния фонд. Един от коментарите на господин Грего и едно от твърдението, което най-силно се отразява в доклада е нареченият нов метод на работа. Парламентът изготви проучване през 2015 година и съгласно гостатите от това проучване използването на новият метод на работа в доградите Мартинс и Конрад Аденауер – са довели до економии в размер на близо 110 милиона евро за период от 20 години. Така че в първоначалният си вид проектът беше преразгледан през 2015 година, администрацията на Европейския парламент в момента на практика изпълнява доста голяма част от елементите, заложени в този проект, в тези две сгради, които споменах, като едновременно с това сме в постоянен диалог с бъдещите служби и бъдещите служители, които или вече работят в сградата Вилфред Мартенс, или ще работят там, или ще работят в новата сграда Конрад Аденауер 2. Имаме много положително обратна връзка от работещите в сградата Мартенс и възнамеряваме да приложим всички тези методи в цялостното прилагане на новия метод на работа. А относно различните компоненти, засягащи финансовият първата процедура и всички аспекти, свързани с бюджета, генералният директор на генерална дирекция финанси, господин Клети, ще се изкаже по тях. Последен коментар относно управлението и докладването. Напълно сме съгласни, че това са много важни елементи. И затова преди около година и половина въведохме упростената структура на управление за проекта Коронат Аденаур, която се оказа много ефикасна и ни предоставя възможност да получаваме информация възможно най-своевременно. Благодаря ви за тази възможност да коментирам специалния доклад на Светната палата, господин председател. Благодаря, госпожо именно е, това пространство за сътрудничество. Това е нещо ново. Колко ще спестите от пространството и от кабинетите? Какво спестяване ще постигнете по този начин? Каква е економия? Господин председател, е, въпросът е специфичен. Е, трябва това е, да Отговора трябва да се търси в стратегията за сградите, което бюрото прие през юли беше обсъждано това. Ние искаме е, всеки служител да има от 10 до 12 квадратни метра на свое разположение. За всеки по-отделно. Тоест, е, всеки всяка генерална дирекция има много по-голяма свобода да определи как ще работи. Някои генерални дирекции настояват на индивидуални пространства или споделени пространства, докато в сградата Метърс имаме общи е, кабинети за 4 колеги. Те работят заедно. Има по едно или два изключения по искане на самите служби. Това е свързано с тяхната специфична работа. Примерно IT е, или Генерална дирекция комуникация. Като цяло Европейския парламент не е, използва новия свят за работа, ходдескинг или пространства, където пространство се споделя, т.е. никой няма постоянно работно място. Ние запазваме този принцип. Обратната връзка, която получаваме от около хиляда служители, които работят в сградата Мартинс, е положителна. Това даде възможност за по-добро използване на пространството за офис, което е на лице. Освен това се отчита социалния аспект. Е, за това категорично настояваше бюрото. Тоест да има място за пиене на кафе или места, е, където хората е, могат да организират важни срещи. И това беше високо оценено. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря госпожо, господин Клети има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се върна на три точки, за което се говори. Сложността на финансирането, необходимата прозрачност е, и откровенност на бюджета. И накрая говорихме за това, че има завишение на цената заради закъснение в найемите. Първо, по финансирането господин Грегор каза – и институциите, различни от комисията, не разполагат с, с отделени кредити. Тоест, с такива отделени кредити вие можете да планирате и да заделите средства за всички проекти и за е, многогодишен период, потребностите ви от финансиране и кашфлоу, парични потоци за всяка година това не съществува. На второ място, когато е, придвижихме е, проекта КАД, не можеше да се сключват преки заеми. И освен това, както знаете, в е, всеки парламент бюджета се променя, макар и не много, е, според е, годините на мандата на парламента. Е, имаме бюджет е, за години, когато се провеждат избори. Този бюджет е по принцип е значителен, но все пак трябва да се вписваме в рамката, предварително определена по рубрика Пета. Така че сложността е последица от тези инструменти, които не са предвидени регламенторно, но които трябва по някакъв начин да заобиколим. Сложността. Е, Сметната палата не казва, е, че добро или лошо. Ако пратиш ракета на, Маркс, на Марс е сложно, но все пак е подвиг. Ако трябва да финансирате при сложни е, регламенторни условия е, проект за 340 милиона, като спазвате предварително определена финансова рамка, изисква идеи, изисква е, да се предложи нещо ново и мисля, че сложността, която ние сме приложили, даде възможност да се отговори поне на принципа за добро финансово управление – Тоест, винаги когато е било възможно да не се плащат лихви, а по-скоро е, да се използват сумите, които са останали в бюджета и които не са били завишени предварително, дължа да почертая. и ние сме го правили. По принципа на този рамасаж, ние можахме да спестим около 98 е, милиона евро, просто защото не сме плащали лихви. Така че всички държим на прозрачност и на откровенност. Но има прозрачност и откровенност на бюджета при така наречения репортинг експост. В доклада за годишно управление, който се публикува в официалния вестник на Европейския съюз, всички сделки. Комисията по бюджет винаги, тря, винаги трябва да потвърди съответния рамасаж или не, със съответното обществено достояние, всичко се публикува, всички документи се обнародват, разходите се консолидират и съответно Европейската комисия отново публикува тези документи. Така че не виждам бюджет, който да е по-добродетелен от гледна точка на прозрачността. Когато има промени, има същата прозрачност, както когато се изпълнява бюджета и когато има задължително обнародване на данни след изпълнението на бюджета. Това е което мога да кажа по прозрачността, която според мен изцяло се спазва, колкото до откровенността, Повтарям, бюджетните линии не са е, завишени като стойност, но ние се намираме в институция, която прилага политика. В един момент може да се стигне до това, че не всички средства за командировки на депутатите се използват или средствата, които се отпускат на всеки депутат за неговите лични сътрудници, не се използват до 100%. Така наречения рамасаж – това е 3%. От 3 до 5%, така че тази сума е сравнително пренебрежима. Председателя, извинете. Извинете, ние говорихме вече за това събиране, но все пък ако няма такова набиране на средства на края на годината, какво ще правите? Отговор. Именно тук се връщаме на сложността, защото сложността е и гъвкавост. Механизма ни за финансиране би дал възможност да е, сключваме заеми до 100% за необходимите разходи по време на изграждането, което ще доведе до е, изплащане на лихви по времето на строежа и при изплащането на заемите съответно е, също трябва да се платят тези лихви. Така че имаме възможност да сключваме заеми. Трябва обаче да се осигури финансирането преди началото на проекта, защото нямаме нито годишни кредити включени в бюджета, нито така нареченото събиране на средства на края на годината рамасаж, което е абсолютно случайно, не сме сигурни. Така че говорим за кредит, сключен от Европейската инвестиционна банка, тя е търговска банка, е, така че имаме 2,5% е, лихва, което сега имаме 0,3% е, спестяване от лихвите, ако трябваше да сключим кредити. Едновременно с това механизма за инжектиране на средства в обекта във всеки един момент. Както каза господин Грегор, за някои проекти е, ние не правим предварително плащане. Плащаме след като се наляе бетона. До тогава, до тогава кредитите или финансовите наличности, които проистичат от кредитите, е, остава собственост на парламента. Така че няма прекомерно финансиране, а постепенно, ако има налични средства е, по силата на кредитите или благодарение на посочения рамасаж, т.е. средствата, които са събрани и които е, остават на разположение на фирмата, която е строителна фирма, реално, задължително, ние плащаме докато текат строителните работи. Когато имаме доклад по изпълнението на проекта, както и официалния доклад за изпълнението на бюджета, който се публикува в официален вестник, всичко това се спазва. И накрая ние не можахме да убедим сметната палата. Ставаше дума за оценката на е, е евентуално завишение на цената, свързано с сроковете евентуално, защото продължаваме да живеем в е, е, сгради, които наймаме. Тоест, плащаме найем. Е, той е около 3 милиона годишно и ние смятаме, че трябва да има ясно разграничение между окончателните разходи за потребление, това са найеми или амортизационни отчисления, това е единствения начин, по който предприятие може да направи сметка на окончателните разходи. Това са или найем, или амортизационни отчисления. Това прави предприятие и парламента се явява предприятие. Докато при строежа ние амортизираме инвестициите. Те започват да се амортизират от първия ден, когато сградата влизат в употреба. Тези инвестиции остават собственост на гражданите на Европейския съюз. Тоест, тези средства не отиват към трето лице. Така че тези 430 милиона, които са в одобрения бюджет, по време на фазата на инвестициите, това е финансов поток, който идва от бюджета на Европейския съюз, но не е окончателен разход, защото веднага се включва в баланса на институцията, както и в баланса на Европейския съюз. Така че граждани, на който плащат данъци, остава собственик, но под друга форма. Е, Тоест, е, може по някакъв начин да се възстановят средствата, които е платил за данъците, които е платил. Той остава собственик на тази сграда когато е, престанем е, да плащаме найми, не плащаме найми, има само артизационни отчисления, те са 17 милиона годишно спрямо найема. Просто защото люксембургското правителство подкрепя този проект и има намалени найми, докато трае строителството. Така че има два финансови потока, които изтичат от е, бюджета на Европейския съюз. Първо, окончателните разходи, това са найемите и второ, инвестиционни разходи, когато собствеността остава за този, който е платил, т.е. гражданина на Европейския съюз. Председателя, благодаря какъв е дяла на помощта на люксембургското правителство за найема? Какъв е горе-долу процента? Около 50% от найема. В момента такът различни договори. Имаме сгради Шуман, където субсидията е още по-голяма и е, по този начин се запазва е, нивото на найем от 14 е, милиона вместо да бъдат 22 милиона. Председателя ми браво. Госпожо, мисля, че вие искате да зададете въпрос. Да, господин председател. Това, което каза госпожа Линюс, е, не е свързано с доклада на Сметната палата. Искам да се върна на това, което тя каза. Тези споделени пространства, там където няколко колеги работят съвместно, каза, че е имало положителни реакции, положителни коментари. Предполагам обаче, че има не чак е, толкова е, ласкателни коментари. Лично аз чух по-скоро отрицателни реакции когато се води експеримент, винаги има нещо, което може да се подобри. Искам да я питам а, а, за неформални разговори, говорим, които също са богати на информация. Получихте ли нещо писмено, нещо по-подробно? Мисля, че ще бъде полезно да видим всяка налична информация. Председателя, госпожо Линюс. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да внеса пояснение. Да, наистина имаше доста отрицателни коментари преди да влезем в сградата Вилфрид Мартенс. Бяха изразени тревоги от представителите на служителите, но също така и от различни съюзи на служителите там аз тогава лично аз се срещнах с представителите на служителите три пъти, за да има открит диалог, за да обясним на представителите, както и на онези от служителите, които изпитват тревога, че по време на консултациите с унези, които ще се преместят в сградата Вилфрид Мартенс, имахме 119 срещи и посещения. Първо за е, ръководния състав, после и за е, редовите служители. И след като служителите се преместиха в Вилфрид е, Мартенс, това стана през април, т.е. още не е изтекла цяла година. Обикновено след като изтече една година от настаняването се прави пълен анализ на ситуацията. И е, аз бях поканена е, на среща с представители на служителите и там те е, ясно заявиха, че лично те не са чували вече критики и има Останаха някои въпроси, които остават за всяка сграда. Всяка сграда след като хората се настанят в нея, правят коментари. Тук специално тази сграда опасва околната среда. Трябваше климатичните инсталации да бъдат до усъвършенствани, така че ние говорим за споделеното пространство. Единствено за него. След като изтече цяла година, ще направим по-подробен анализ на евентуални коментари, но е, специално ние в Генерална дирекция НЛО бяхме доволни, когато служителите изразих е, тревоги, но които в крайна сметка е, не се увеществиха. Председателя, господин Клети, поздравявам ви за подвига, който извършвате в особено сложна е, регламенторна рамка. Но може би съветъм, е, Сметната палата може да ни посъветва как да променим е, тази рамка. По силата на договорите това не е невъзможно. Какъв е регламент? От кой орган? От кой орган зависи той? Господин председател, като с законодателите, е, един от двата катинара отпаднаха. С други думи, възможността за сключване на заеми. Има възможност да се сключат заеми. Това обаче не значи, че е просто предвид механизма за взимане на решения в институциите. И на второ място е, кредитите, били те отделени или неотделени. Е, финансовия регламент определя как се сключват такива кредити определена категория кредити могат да бъдат предвидени по регламента. Примерно кредити за многогодишни проекти те могат да бъдат предвидени в бюджета на администрацията. Председателя, извинете, когато даден регламент е, е несъвършен и когато предвижда толкова сложни задължения, че ние изкривяваме основните принципи в бюджетната практика, смятам, че въпросът ни регламент трябва да се промени. Тоест и вие и Сметната палата трябва да направите предложения, за да се променят текстовете, да имаме по-ясна визия. Не е шокиращо, когато плащаме 40-50 милиона в Люксембург, да ги предвидим в първоначалния бюджет, вместо да чакаме да набираме средства на края на годината и тогава да правим трансфери. От гледна точка на прозрачност и на четимост на бюджета, това ще бъде напредък. Аз ви приветствам за извършения от вас подвиг, като казвате, че спестяваме пари от това, че не плащаме лихви, но когато държавите членки имат бюджет в националния бюджет, те сключват заеми от пазара и дават пари в Европейския съюз така че чухме представителите на парламента. Господин Молиньо, господин Беки, имате ли нещо да кажете? Ако сте кратки, няма да бъде неудобно за никого. Благодаря ви, господин председател. Имаме ни коментар относно досието за сграда Жамоне 2. Проектът на палата отчита сериозно забавяне при изпълнението на проекта. Трябва да ви кажа обаче, че ние не сме съгласни с оценката за финансовите последици. Защото според нас някои елементи не бяха взети предвид или някои елементи се смятат за взаимосвързани, без обаче да стане ясно каква точно причина следствената връзка между тях. Например, нуждата да бъде изоставена сградата Жан Моне заради асбеста. Казват ни, ами ако бяхте построили Жан Моне 2, ще щяхте спокойно и лесно да напуснете сградата Жан Моне 1 и нямаше да се налага да наемате други сгради. Това обаче е гледна точка на съда, която с не сме съгласни, сметната палата, която не сме съгласни и което сме обсъждали с тях нееднократно. От друга страна, трябва да започнем да ам, изплащаме сградата е Жамо Моне 2 е доста по-късно, което е доста сложна конструкция, която сметна палата не отразява. Има процес на компенсация, която е доста по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед е, при разглеждането на проекта. Освен това, използвахме е, закъсненията по изпълнението на проекта, за да го подобрим. Започнахме Преминахме от първоначално предвиден капацитет от 3400 сътрудници до 3700, което ни помага да направим спесяване от нужда отнемане на, на сградно пространство за тези служители в размер на 10 милиона годишно. Така че не е толкова просто да се направи тази оценка и подобряването на употребата на сградата се основава и на въвеждането на новия метод на работа, тъй като около една трета от бъдещите е, от, от хората, които ще работят в Монет 2, ще работят в съвместни пространства. Благодаря ви, господин Молиньо. Имате ли какво да кажете? Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. По отношение на сградния фонд на комисията в Брюксел, смятаме, че специалният доклад е доста добре балансиран. Отправят ни се основателни критики в някои случаи, с които сме съгласни, като например управлението на мащабните проекти. Смятам, че трябва да се разгледа два от големите проекта, като например конферентният център. Доказахме, че можем много професионално да се справим с този проблем и да докажем, че се справим с подобни сложни проекти. Няколко думи за новия метод на работа изслушах внимателно коментарите на члена на Сметната палата, но разбира се, това е метод, който непрестанно се развива. Използваме един същи термин, термин, нов модел на работа от няколко години само, но какво означава той всъщност се променя непрестанно от година на година. това е първият коментар. втория коментар. Не може да се е, упрости този нов метод само до управлението на пространството в сградите. Проблемът обаче е много по-сложен, защото този метод може да се работи само когато са на лице три взаимосвързани фактора, на първо място подобряване ефикасността на служителите, на второ място информационните технологии, които дават възможност за мобилна работа и на трето място сградния фонд. Използва се вас тези три елемента на, лице ли са или някои от елементите са свързани с характеризира се забавяне? Един от проблемите, свършено от този нов от на работа е факта, че трябва да се промени е, отношението на различните генерални дирекции към управлението от човешките ресурси. Това е един от основните проблеми. Госпожа Линус ни обясни как е, е отделила много време за въвеждане на тази техника и ние правим същото. Отделяме много време, за да убедим хората, че трябва да променят своят метод на работа. И разбира се, докато не приключи този процес, няма как да се преборим с отхвърлянето на този нов модел, който е съвсем естествено, защото всяка промяна, когато не е добре разбрана, се отхвърля. Благодаря ви. От името на съвета думата има госпожа Ван Хост. Благодаря ви, господин председател. Ще добавя няколко коментара се казват от господин Молиньо. Действително, целта на въвеждането на новият метод на работа няма за единствена цел да се намали квадратурата на офис пространството, което вземаме. Не, това е много по-масштабен модел, в който тухлите, гигабайтите и хората трябва да се обединят, за да намерят нашите слушатели нови пространства и нов метод на работа в тези пространства. Така че ние започнахме един пилотен проект. Не искахме да сме първите, които прилага този модел. Решихме да изчакаме, да видим как ще сработи той в парламента и в комисията. И изчакахме и сега смятаме, че въвеждаме възможно най-оптималния пилотен проект, като сме се получили от натрупаният вечен опит през последните 10 години. Така че сме напълно съгласни с препоръките на Сметната палата, че имаме нужда от надлежна оценка на платите, но те сега едва започват и в продължение на две години правим експерименти с нови методи за гъвкави нов метод на работа, като например с а, те нареченият FlexDesk или AssignDesk. Desk, това са нов вид методи на работа и искаме да чуем какви са отзивите на служителите, как а, те гледат на този нов метод на работа. Целта ни е да, да създадем нови пространства за работа, където може да се е, организират е, заседания с всички нужни технологични възможности, например с е, възможност за видеоконференция и каква е въздействието върху информационните технологии, а поведението засяга както служителите, така и менеджмента. Как можем, например, да се доверяваме на служители, които не, са, не присъстват непрекъснато физически в кабинетите си, които работят много често от разстояние. Това е сложна, сложен процес и за двете страни. И няколко думи за сградата Европа. Ще мина на английски защото всичко беше подготвено на английски. Uh, uh, да, ще използвам същия език, който използва и е, представителя на Сметната палата. Написано е в документа, е, е, но го видяхме и във връзка с презентацията. Бе казано, че по отношение на сградата Европа сме останали в рамките на бюджета, но имаше забавене. И имаше извънредни обстоятелства. От една страна Лисабонския договор – който промени съществено размерите на сградата. Е, имахме вече нова конфигурация на съвета, както и за председателя трябваше да се предвидят нови помещения. Освен това, Сметната палата смята, че първоначалният подбор на изпълнителя е бил неуспешен и неудачен. Да, това са трите фактора и освен това някои слабости в процедурата. Имаше едно забавене, но времено то не беше чак толкова голямо. Три години и също... запазихме, е, така да се каже, разходите в определените рамки, което е голям успех. Опитваме се колкото е възможно по-опростена да бъде процедурата е, и да бъде е, в интерес на европейските денокоплаци. Ние е, подписваме в крайна сметка споразуменията с белгийската държава. И естествено трябва нещата да се преценяват от гледна точка на датата, на която е подписан договор, какво е било възможно от правна гледна точка, нещата не могат да се. Е, е, и от гледна точка на финансовия регламент, естествено. Е, да, заемите по това време, да кажем, не са били възможни, не са били допускано от финансовия регламент или от държавата средства така че не можем естествено да е, подбираме някакъв инвеститор, който веднага след това ще фалира. Не, е, предпочетахме като инвеститор да, е, и строител в сградата да подберем държавен орган на белгийската държава, което естествено за нас бе възможно най-сигурният подход. Ние се опитваме по този начин да покажем отговорно отношение към средствата на европейския дънакопатец. Има някои елементи, е, които според нас би трябвало да се изяснят, но като изключим тези е, отделни е, така, забележки, сме напълно съгласни с заключението и препоръката на Сметната палата, че трябва да работим колкото е възможно в по-голяма степен в сътрудничество с другите институции. Елжи. Благодаря ви. Значи отговаря на интересите на европейските накоплаци. Не знам дали отговаря на интересите на белгийските накоплаци, но мен това, което ме впечатлява е безкрайно сложните машинации са в опити да се разберем с българската държава, защо точно и къде се стоят заградите. Мисля, че ако ви се наложи да обясните всичко това на една пресконференция пред гражданите, ще ви бъде доста трудно да го обясните ясно и разбираемо. И всичко това има общо, разбира се, с правната рамка и с регламентите, както каза и господин Клети. От името на съда господин Швирс. Благодаря ви, че ми дадохте думата. От гледна точка на институциите, които се намират в Люксембург и в частност от името на Съда на Европейския съюз, който се споменава в доклад на господин Грегор. Бих искал да му благодаря за това, че подчертава добрите резултати постигнати от съда през последните години. Тези добри резултати се дължат на редица причини, но една от основните причини е тясното ни сътрудничество с Люксембургска държава. И мисля, че и останалите институции, които имат седалище в Люксембург, би следвало да последват нашия пример и да търсят това сътрудничество, защото ние имаме честа и привилегията да имаме за домакин една държава, която с готовност подкрепя всички проекти в отношение на сградния фонд на европейските институции. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар – Когато се прави оценка на въздействието на, по отношение на прозрачността и на бюджетната справедливост на принципите за сборен трансфер в края на годината, държа да отбележа, че в, по отношение на съда сборният трансфер в края на годината е в размер на 1, 1 до 2%, т.е. по никакъв начин не може да се говори за, за наценяване на бюджетните редове при предварителната подготовка на бюджета. А това е, се дължи на неправилните обстоятелства при изпълнението на бюджета в дадена финансова година. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, да чувам предлаги в защита на спорните трансфери, но ще ви е трудно да ме убедите. Според мен трябва в предварителният проект за бюджета да включите реалната цена на сградните проекти, а не да чакате сборния трансфер в края на годината, за да финансирате финансовото, финансирането на сградите. Това е моята позиция. Ако проблемът е с правилата, тогава моля, продължите ни как да ги подобрим, за да може вашите практики да отговарят на добрите бюджетни практики. От името на ЕЦБ думата има господин Киселевски. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем лаконичен, защото специалният доклад на Уескната палата е много положително насочен към ЕЦБ. Благодаря му за отличната сътрудничество. Приехме двете препоръки отправени към ЕЦБ, които допринасят за допълнително подобряване на доброто управление на сградния ни фонд според като беше споменат новия модел на работа, държа само да отбележа, че през януари 2018 години ние също въведохме този механизъм, който ще бъде обект на оценка през 2020 година и в този момент ще си извадим изводите от въвеждането на този нов механизъм в метода на управление. И накрая си отбелязваме положителното мнение на Сметната палата за начината, по който изцяло се възползваме от личния сграден фонд в Франкфурт. Благодаря ви, за това приключихме е, с коментарите на представители на различните европейски институции. Сега се обръщам към колегите. Имате ли някакви допълнителни коментари? Non plus. Eh bien, monsieur Grégoire, pour conclure. Така слушайте давам думата господин Грегор за заключение. Uh, Благодаря. Благодаря за коментарите и забележките от страна на институциите. Съвсем набързо ще се опитам да формулирам някои заключителни бележки. Нека поздравя Европейския парламент за стратегията, която вече е официално е, приета от е, бюрото. Ние е, водихме разговори и диференцирахме. Е, начина по който се водят и отчетите и сметките във връзка с разходите по сградите. за законодателя, от гледна точка на законодателя и на финансовия регламент, трябва да кажа, че бюджетът включва и дългосрочни възможности, да кажем, в случаите, в които става дума за е, включване на е, посредници и финансиране е, по линия на бюджета. В това отношение ние сме формулирали някои препоръки, които още през 2007 година са били включени в специалния доклад, именно за диференциране на възможностите за финансиране през 2013 също се повдига въпроса за посредниците в специалния доклад на Сметната палата. А що се отнася до някои от е, е сградните проекти, е, има известни нюанси, естествено, в допълнителните обстоятелства, извънредните обстоятелства, да кажем, от гледна точка на съвета. Е, действително има такива извънредни обстоятелства, е, но в, да, в някои случаи забавянето, да кажем, се дължи на причини, които не са свързани конкретно с институцията, но в Люксембург, да кажем, сътрудничеството с държавните органи в Люксембург не е чак толкова добро, както с белгийските държавни органи. Пет са проверките, които сме е, осъществили е, във връзка с управлението на сградния фонд фонд и служебните помещения на съда и много важно е да се отчита и това, че ние обикновено правим една съпоставка на данните, които се предоставят от институциите и така правим заключенията и препоръките. За това приключихме това изслушване слушането по един много интересен специален доклад. Благодаря на господин Грегор и на Европейската сметна палата за доброто качество на доклада. Благодаря също така и на преводачите, които ни дадоха малко продължение на времето, за да разгледаме управлението на сградния фонд на европейските институции. Благодаря на представителите на всички европейски институции и ги поздравявам за резултатите, които постигат при работа с изключително сложна правна рамка. Така че предварително им благодаря за евентуалните им препоръки, благодарение на които бихме могли да преразгледаме регламентите, включително и финансовият регламент, за да може да улесним работата им. Разбирате, предполагам, че основната ни цел е да се представят бюджети, които възможно най-надежно да отразяват реалната финансова ситуация в европейските институции. Тоест, не бива да си разрешаваме проблемите помежду си, разбирам колко големи усилия полага Люксембург, но да ще отбележа, че за тази страна не е безразлично колко сградни институции ще има в Кирхберг, тъй като тези сгради, разбира се, с източник и на работни места, но разбира се, призова, поздравявам люксембургската държава. Също прави понякога и белгийската държава. Помага на европейските институции с намиране на прагматични решения на проблемите ни. За сведения на малкото останали колеги в залата, следващото ни заседание ще се проведе на 7 февруари. Като не е ясно ли ще има заседание на 29 януари съвместно заседание с ЕКОН. А ще се проведе. Добре, значи то ще бъде съвместно заседание на 29 януари януари, Сега ще знае, нашата комисия ще бъде на 7 февруари. Благодаря на всички ви, че останахте до края на заседанието и още веднъж се извинявам в качеството ми на председател за това, че не можа да приключи по-рано с работата, но беше много интересно да чуем всички. Закривам заседанието.